Benissimo. Bene, cari colleghi, abbiamo aspettato qualche minuto. Уважаеми колеги, изчакахме няколко минути, но считам, че е добра идея да караме заместник министър-председателя да чака. Господин Стивен за Затова предлагам да започнем. За нас е голямо удоволствие да приветстваме с е, добре дошъл господин Ванакере в Комисията по външни работи. Ще разговаряме за стратегията на Европейския съюз за разширяването на за 2010 година. След Лисабонския договор има известни промени. Все още имаме ротационно председателство на съвета, но Имаме и върховен представител, който носи също известна отговорност. Председателството е това, което отговаря за разширяването. По-рано днес ние се срещнахме с комисаря Фюлер. Той говори за разширяването от негова гледна точка. Ние разбрахме какъв е неговия сценарий. Комисията излезе с редица препоръки. Сега съвета трябва да даде своето становище. Вероятно съвета ще даде мандат на Европейската комисия за водене на преговори. Ние следваме внимателно препоръките от Европейската комисия. Може да има различни сценарии, държави кандидатки, други, които се доближават повече до Европейския съюз, но които трябва да преодолеят повече пречки. Освен това има доста разнородни страни, които се доближават все повече до нас и които, с които имаме различни форми на партньорство. И така с удоволствие искам да дам думата на господин Стивен Ванакере. Господин министър, имате думата. Благодаря ви, господин председател уважаеми депутати на Европейския парламент. Радвам се, че съм днес сред вас, за да обсъдя с вас един процес, който исторически е в е, сърцевината на европейското семейство, именно разширяването на Европейския съюз. Ротационното председателство през второто 6 месече по традиция трябва да отдели повече внимание на този въпрос, тъй като декември е момента през годината, когато държавите членки правят годишната оценка на постигнатия напредък на базата на доклад от Европейската комисия. Това ще направим именно на съвета Общи въпроси на 14 декември в Брюксел. 2010 не е изключение от това правило. Белгийското председателство пое своята отговорност е по-рано и ние набелязахме процеса за разширяване като един от приоритетите ни, така както бяха представени през юни. От 1 юли аз започнах работа по досието по разширяване като един а, честен посредниц по отношение на девете кандидати и евентуални кандидати, както и към 27-те държави членки. Когато става дума за това да бъдем справедливи към страните кандидатки или потенциални кандидатки, следва да подчертаем, че темпото, с което се интегрират съответните страни, зависи от достоинствата на всяка една страна, така както са оценени от комисията. Моята роля е да е, вземам предвид е, очакванията. А като честен посредник по отношение на 27-те държави членки, ние искаме да направим е, внимателен е, анализ е, на постигнатото и като председател на съвета Общи въпроси, мой приоритет е да улесня постигането на консенсус е, по посланието, което да бъде ясно отправено към съответните държави. Всяка година се повтаря същото упражнение и това не трябва да ни кара да забравяме неговият политически характер. От 73-та насам Европейския съюз се е разширявал 6 пъти, но при много по-различни условия, според историята на съветните страни и нивото на интегриране на Европейския съюз. Не бива да забравяме, че страните кандидатки днес трябва да приемат близо 150 е, хиляди страници законодателство, преди да могат да се присъединят към Съюза. Следва да подчертаем също и нещо друго, което влияе на този процес, а именно, че вече измина една година от влизането в сила на Лисабонския договор, което означава, че Европейския съюз може да продължи програмата за разширяване, като същевременно задълбочава интеграцията. Мисля, че би било разумно да определим също и условията, при които се провежда дискусията и да обърнем внимание на факта, че ние живеем в трудна економическа среда, в резултат на това, което според много е най-голямата политическа, економическа криза от 29-та година насам. Има също голяма несигурност в Европейския съюз, както и в страните кандидатки, от които се иска да провеждат трудни реформи. И може да се помисли, че това може да се отрази на разширяването. Но от миналото знаем, че страните, които се присъединяват, имат като полза това, че навлизат на един интегриран пазар, Както е посочено и в доклада на комисията, страните кандидатки допринасят от своя страна за постигането на стратегия Европейския съюз 2020, тъй като допринасят за укрепване на вътрешния пазар. Економическата несигурност често е свързана и с съображения за сигурността, но сега, когато има трансгранична престъпност и изискванията към държавите кандидатки по отношение на законодателство и тяхното, негото прилагане е важно, за да се гарантира върховенството на закона и сигурността на европейския континент. Това обаче може да не е достатъчно, за да убедим общественото мнение от ползите от разширяването. Общественото мнение е разтревожено от последиците от глобализацията и прогнозите за опадък на Европейския съюз. За да се постигне подкрепата на обществеността, трябва да обърнем внимание на две неща. Първо, че не трябва да вземаме за даденост подкрепата на обществеността. Затова правителствата трябва да подкрепят Европейската комисия в нейните комуникационни усилия, за да разясни какви са ползите от процеса на разширяване. На второ място, всички заинтересовани трябва да държат сметка за доверието, което поражда този процес, да се насърчава истинския напредък на страните, кандидатки, без намеса в двустранни въпроси, които са извън правомощията на Европейския съюз. Това означава, че всяка страна кандидата може да се присъедини към Европейския съюз само когато обективно е напълно готова да поеме отговорността, свързана с присъединяването. Това означава, на първо място да не правят прекомерни обещания на населението в своите страни, защото предстоят някога тежки болезнени реформи. На второ място трябва да се насърчи климат за регионално сътрудничество, както и своевременно решаване на двустранните проблеми, което може да се окаже много полезни. Всички тези принципи бяха изяснени и укрепени през годините в обновения консенсус от декември 2006 за разширяването. И спазването на тези изисквания единствената гаранция за устойчивостта на процеса, който обедини голяма част от европейското семейство. В този контекст опита в либерализацията на режима за Западните Балкани е пример и той показа колко много може да се постигне, като се обвържат строгите изисквания с конкретните ползи. Почердава се също и възможността от комуникацията от страна на правителството, което разяснява как точно се развива процеса. Дами и господа, позволете ми сега да се спре на постигнатия напредък през последните 12 месеца от всички 9 страни кандидатки или потенциални кандидатки. И искам да започна с становището на Европейската комисия на Албания и Черна гора. И за двете страни Европейската комисия признава, че има напредък, но че преговорите трябва да започнат след като някои ключови приоритети са изпълнени. За Черна гора, предвид на непълния, но значителен напредък, комисията препоръка Шведия се даде статут през декември на страна кандидатка. Започването на преговори за присъединяване зависи от изпълняването на седем условия, които са свързани с върховенството на закона, съдебна реформа, свобода на медиите, избор, избирателна реформа, борба срещу корупцията и организираната престъпност. За Албания Комисията подчертава необходимостта да се умножат усилията, за да се подобри репутацията на страната преди да й се даде статут на страна кандидат. Комисията предлага също започването на преговори за присъединяване на базата на положителна оценка на напредъка предвид е, инициативата на Европейския парламент е, за улесняване на диалога между партиите в е, Албания сред изборите. Едва ли ще бъде на вашата комисия по тази причина, че на 14 октомври беше посочено, че доброто функциониране на парламента остава ключов въпрос. Но от страна на Тирана са необходими допълнителни усилия Посочени са 12 условия от страна на комисията, свързани с стабилността на демократичните институции, избирателната реформа, върховенството на закона, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Позволете ми сега да се спре на а, страните кандидатки, започвайки с Харватия. С преговорите с Харватия, мисля, че те са в заключителен етап. 33 от общо 35-те страни са, глави са отворени, 22 вече са временно затворени. Ако бъдат изпълнени критерията, считаме, че до декември, 22 декември, могат да бъдат приключени още глави. Наред с това започна подготовката за изготвяне на договора за присъединяване, така както реши съвета през декември 2009. Насърчаването, насърчаващия напредък е отбелязан в много области, но Харватия трябва все още напълно да сътрудничи с Международния трибунал за бивша Югославия да предостави военни документи, свързани с операция Сторм. Освен това са необходими усилия и в сферата на конкуренцията, съдебната реформа и основните права. В това отношение аз приветствам намерението на Европейската комисия да изготви доклад за наблюдението за напредъка в сферата на правосъдието и основните права на 11 март 2011 като начин да се подкрепи Харватия в открояването на стъпките, които трябва да предприеме, за да постигне пълно съответствие до датата на присъединяването. На следващо място искам да се спре на Турция. Турция продължава процеса на политически реформи. Остават някои безпокойства за свободата на религията, свободата на изразяването, равенството на половете, правата на мълцинствата и за недостатъчното прилагане на демократичното а, отваряне, което беше обявено през 2009 по отношение на решаване на кюрския въпрос. Ние също изразихме солидарност с жертвите на туристичните актове. Турското правителство също пое пълен ангажимент по отношение решаване на курския въпрос. Пакета от конституционни изменения, одобрен с референдум на 12 септември, беше стъпка във вярната постока. Обществената подкрепа е подкрепа за върховенството на закона. Тук важни са два елемента. Първо, прилагането на пакета в съответствие с стандартите на Европейския съюз, предаването на приоритет на активни реформи, по-всеобхватен процес на консултации в подготовка на допълнителни изменения на Конституцията. Последните изявления на министър-председателя Ердоган по изготвянето на текста до изборите следваща пролет е стъпка във вярната посока и ще бъде една добра възможност за промяна в Конституцията. В заключение на съвета от декември 1989. Аз участвах през октомври в конференцията в Турция, за да говоря заедно с моите събеседници, да говоря за недискриминационно прилагане на допълнителния протокол към споразумението за асоцииране. Процеса в рамките на ОНЕ за обединение на острова тази посока е, ние контактуваме с двете страни за подобряване на отношенията с Република Кипър. Тези усилия са интензивни. Неодавна председателството прие брифинг, изготвен от експерти на комисията за консултациите, проведени миналата седмица в Анкара. Но Турция има известни закъснения в неблокираните глави за преговори. За това може съветът да не е в състояние да отвори нови глави за преговори. Това трябва да е като предупреждение, да се използва за засилване на политическата решимост за преодоляване на застоя в момента. Нека категорично да заявя, че Белгийското председателство до последния ден ще продължи да работи, да създава възможности за постигането на напредък в този процес. Едва тогава ние ще можем да се върнем на взаимният ангажимент, поето Турция Европейския съюз от 2005 да започне процес на присъединяване от полза и за двете страни. Искам да кажа се няколко думи за Исландия. Аз председателствах първата конференция за присъединяване през юли. Казах на колегата ми, господин Карпединсон, че тесните връзки между Исландия и Европейския съюз и обща готовност за приемане на законодателство на Европейския съюз са предимство в преговорите за присъединяване, но от Исландия ще се очаква да приеме и цяло да приложи достиженията на правото на Европейския съюз, включително в риболова и в китолова. На този етап обаче Резултата от процеса на аналитичен преглед от страна на комисията не се очаква да бъдат представени преди 2011. Що се отнася до бивша Югославска република Македония, постигнат напредък, макар и не толкова а, а, недвусмислен в сферата на полицията, на военните, защита на мълцинствата, Както знаете, през октомври 2009 беше решено да започнат преговори, но се изисква единодушното решение на съвета, за да се премине към реално провеждане на преговорите. През юли аз председателствах съвета за асоцииране и беше поставен въпроса за решаване на проблема с името под егидата на ООН правителството в Скопие. Междувременно трябва да продължи реформите, що се отнася до независимостта на съдебната система, свободата на медиите и а, пълното прилагане на Охридското споразумение. В заключение, дами и господа, бих искал да се спра на три страни потенциални кандидати. За Сърбия. Знаете, че Белгийското ротационно председателство на 25 октомври в, по време на съвета общи въпроси реши да възложи на комисията да представи становище по преговори с Сърбия. Но един от основните проблеми е свързан с залавянето на двама военно престъпници. Освен това са необходими повече усилия за гарантиране на независимостта на съдебната система и за справяне с сериозни проблеми, свързани с корупцията и организираната престъпност. Аз приветствах господин Тадич за неговото лидерство и важните стъпки за помирение в региона с включването на Босна и Керцеговина в процеса и за преодоляване на трагичното наследство от кръвопролитията в Сребреница. Беше прията резолюция от Общо събрание на ООН през септември, с, чието са вносител е Европейския съюз за започване на диалог между Белград и Прищина. Този диалог се улеснява, трябва да бъде улеснен от върховния представител и се надяваме това да стане скоро. За Босна и Херцеговина след преговорите от октомври и 15 години след Дейтенското мирно споразумение, гражданите на тази страна се нуждаят от качествена стъпка напред на тяхната страна по пътя към европейската интеграция. Когато се срещнах с моя колега Алкалай миналия месец, това беше посланието, което го помолих да отправи до всички политически фактори в Босна. Европейската перспектива за европейско присъединяване към Европейския съюз изисква осъществяване нужните реформи, привеждане на Конституцията в съответствие с Европейската конвенция за права на човека, подобряване на функционирането на институциите и отговаряне на условията, свързани с закриването на бюрото на Върховния представител. И накрая Косово. Положителни промени са децентрализацията и общинските избори в косовските сръбски региони, както и засилване на сътрудничеството с ЮЛЕКС. Но остават сериозни безпокойства, свързани с върховенството на закона, особено при справянето с корупцията, организираната престъпност и прането на мръсни пари. Отделните позиции на държавите членки по въпроса за статута в съответствие с ангажимента на съвета, комисията предлага да се насърчи напредъка на Косово и европейската перспектива. Това са положителни новини. Това са въпроси, които ще се обсъдят между държавите членки. Може би ще се започне и процес за споразумение за свободна търговия и освобождаване от визи, както и разработването на план за реинтегриране на лицата, които са се завърнали в страната. Европейската съдба на народа на Косово не бива да бъде заправена. Дами и господа, това са страни от Западните Балкани, които не отдавна, до отдавна бяха във война помежду си, но те са Те желаят мир и стабилност. Е, това е в е, основата на създаването на Европейския съюз от самото начало. В Западните Балкани подобреното регионално сътрудничество не трябва да ни кара да забравяме напрежението, което съществуваше дълго време. И не бива да се допуска допълнителни напрежения, ако а, не бъде показана политическа воля за решаване на проблемите и за разбиване на застоя. Аз съм убеден, че този процес ще допринесе за нашият и техен просперитет чрез насърчаване на мира в региона. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на депутатите от комисията за вниманието, с което ме изслушаха. Благодаря, господин министр. Започваме с дебата. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Сърдечно Сърдечно добре дошъл. Приветствам представителя на съвета, на председателството на съвета. Скоро съветът на министрите трябва да вземе отношение по въпросите, които засегнахте. Аз съм на същото мнение като вас, господин министър. Всички кандидатури, разбира се, трябва да бъдат разгледани случай по случай, с оглед на техните особености, но трябва да се има предвид винаги и причините, фона, защото понякога има конюнктурни особености или особености от друг път, които, тип, които обославят съответните характеристики на присъединяващата се страна. Имам един въпрос. Вие работите заедно с, с своите предшественици и с следващото председателство. Успешен ли е а, този триалог? По отношение на обстоятелствата, вие казахте, че на 1 декември се чества първата година от влизането в сила на Лисабонския договор. Предвижда се съответно обсъждане. Има някои неща, които бяха интересни. Луи Мишел, например, не бе избран в ОНЕ. Бе избран един швейцарец. През септември месец бе приета резолюция на пленарно заседание. Конкретният ми въпрос е доколко импулсът, който трябваше да бъде създаден с Лисабонския договор, наистина е бил изпратен? Или смятате, че нещата не са успешни? И втория ми въпрос е как изглеждат нещата с оглед на економическата криза в Европа? Какво се мисли като цяло в съвета на министрите за по-нататъчно разширяване? дали ще има нови импулси от гледна точка на приоритетите, които вие поставяте, или позицията е а, има криза, не знаем как ще продължат нещата в Европа. Бизнес as usual, казват някое е достатъчно. В съвета се опитваме да изпратим нови импулси. Благодаря, господин Сала Франка. Госпожа Льотре, която е председател на делегацията на Турция. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за вашата презентация. Вие казахте, че разширяването е, е силно политически процес, отчасти много деликатен. Специално по отношение на Турция, при Турция могат да бъдат а, от, така, отправени и други аргументи, но ако погледнем а, процента на растеж и развитието на пазара на труда, тогава може да се кажат много неща, които ще бъдат одобрени от редица привърженици на растежа тук. Аз съм за устойчив растеж. Не е задължително економическата криза а, да води до влушени условия за по-нататъчно разширяване. Ето това беше идеята ми. Но това, което казахте за Турция, по отношение на това сте прави, вие искате а, да насърчите реформите, нова конституция. Това го казват и парламентаристите, когато сте в Турция. Това са задължителни неща. И в това отношение трябва да сме съвсем последователни и решителни в исканията си. Това, което мене ме интересува, как изглеждат нещата в съвета? какво казвате вие, какво казват другите членове на съвета. Ясно е, че е, навън нашата позиция трябва да бъде единна и последователна, но е хубаво да, да видим какви са нашите цели, каква е стратегията, доколко има баланс а, е, на позициите в съвета. Аз бих чела за обезпокояващо, ако по време на вашето председателство за първ път не се открие нито една глава. Има законодателни дейности в Турция, които позволяват да се открият, да се започнат преговори. Например, главата за а, конкурентоспособността. От вас бих искала да чуя какво е посланието в съвета, включително и с оглед на подготовка на определени формации на съвета, така че наистина да имаме а, един логичен, последователен, балансиран процес, в който двете страни а, проявяват достатъчно уважение една към друга. Защото ако нещата стагнират тук, това е, ще бъде е, минус както за нас, е, така и за демократичните процеси в Турция. В председателството на съвета вие имате възможност да предприемате инициативи, така че най-после тези преговори да бъдат изпълнени с нов живот. Благодаря, председателят. Думата има господин Качин. Благодаря, господин председател. Искам да ви попитам какви са усилията ви за промяна на нещата в Кипър. Не ви питам за Турция, за отношението към Турция. Говоря за преговори между двама президенти за преодоляване на настоящото положение и за обединяване на острова. Някога в бъдеще. Вашето председателство може ли да направи още нещо, преди да приключи. Благодаря. Онореволе Ангуракис. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα... Господин Ангуракис. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Към председателството на съвета. Министърът сподели с нас някои свои притеснения. Когато говорим за Македония, той каза, че трябва да се изпълнят определени неща. Какво означава това? До какво се отнасят притесненията ви за Македония? Разбрахте ли въпроса ми? Вие споменахте а, споразумение, аз обаче не съм говорил за споразумение. За какво става дума? За какво говорихте? Какъв беше въпроса? Къде са проблемите, които вие виждате? В коя област? при прилагането на това споразумение не се прилага или какви са ви проблемите, които имате? Втори въпрос се отнася до Харватия. Това бе един въпрос от Евробарометър мнозинството на харватите са срещу присъединяване на страната в Европейския съюз. Знаете ли защо доминира такова мнение и какво означава това? Какви са последиците? И още един последен въпрос. По отношение на развитието в Босна и Херцеговина. Става дума за върх... бюрото на Върховния комисар на Обединените нации. Как изглеждат нещата? Има ли надежда? И по отношение на статуса на Косово, това наистина е последният въпрос, на ниво Европейски съюз, на нивото на съвета на европейските инстанции, има ли развитие в това отношение, що се отнася до признаването на Косово? от страна на страните, които още не са направили това. Благодаря ви, господин Ангоракис. Господин Посълт има думата. Господин председател, ние сме тук, за да научим нови неща. Затова аз имам съвсем конкретни въпроси. Въпрос номер едно. Мислите ли, че до края на годината можете да приключите определени глави с Харватия? Ако да, колко? Смятате ли, че по време на унгарското председателство на съвета ще може да а, приключат преговорите? Това е първия ми въпрос. Втория ми въпрос, възнамерявате ли през декември месец в съвета да успеете да издействате за Македония дата за начало на преговори за присъединяване? Това са двата ми конкретни въпроса. Благодаря, господин Постелт. Госпожа Корнелисън има думата. Um, Благодаря. Няколко бележки за Босния, Македония и други. Казахте, че политиците в Босна трябва да намерят общи позиции – Смятам обаче, че различни европейски държави също трябва да се опитат да намерят какви са общите им позиции и ясно да изразят своята позиция. Um, Има много спорове. Говори се за закриване на различни инициативи, а, но Казва се, че искаме да се изтеглим максимално бързо от Косово. Аз си мисля, че посланието трябва да е малко по-различно. Няма да си тръгнем, трябва да казваме, докато държавата не стане достатъчно силна и жизнеспособна. Мисля, че съвета, госпожа Аштън, Европейската комисия трябва да предприемат един процес на реформи, който да доведе до конституция какво се случва в този план. По отношение на Сърбия, решението на съвета от 21, извинете, 5 октомври казва, че съветът ще предложи каквато помощ е необходима на Сърбия, за да хване младичи хаджич. Смятам идеята за отлична. И мисля, че съветът трябва наистина много проактивно да предлага тази помощ, независимо дали е експерти, дали финансиране, дали е някаква техника. Води ли в момента съвета преговори за това как точно да се случи всичко това? Сега за Македония. Последния път, когато говорих за, с хора от Македония, трябва да кажа, че те нямат много добро мнение за Европейския съюз. Реномето ни спада там, защото имат чувство, че ние ги изнудваме. Изнудва ги и то една страна, която вече е член на Европейския съюз, която изнудва желаеща да стане член. Съветът така ли ще остави нещата? Или Гърция всъщност е обект на натиск, за да раздели въпроса за името от вълната на разширяване, защото в крайна сметка заслужава това Македония, имайки предвид напредъка й. Благодаря. Шопфлин има думата. Uh, uh, Благодаря. Аз имам два въпроса. Българското председателство как вижда своето наследство, което ще остави на унгарското? Тоест, Смятате ли, че ефективно работиха трите, тройката председателства? Има ли някакви препоръки, които бихте отправили към унгарското председателство? Бихте ли казали какво мислите по принцип за тази институция, тройката председателства, защото за първи път работят те сериозно заедно. След това споменахте определени за задачи, които не са изпълнени от страна на държавите членки към съответните държави. Сложен е този въпрос, но ние като че ли не влизаме в този въпрос. Въпросът обаче е, че демоса в Европа, ние смятаме, че има такъв, трябва да може да каже какво мисли за разширяването на Европейския съюз. Тоест, не говорим само за една държава, която се присъединява, а самия, самата маса народ се увеличава, демосът се увеличава. Какво мислите по този въпрос? А, благодаря, няма други записали се. А, не. Госпожа Луначек е докладчик и господин Танък. Добре, първо госпожа Луначек и после господин Танък. Благодаря, господин председател. Господин министър, господин председател на съвета. Извинявам се, че така ви наричам. Или Стивън, мога да ви кажа даже. Gladly so. It makes things easier. Това улеснява нещата. Добър ден. Имах заседание с Армения и затова трябваше да разделя вниманието си, но ви слушах накрая. Аз съм докладчик на тема Косово. Сега се връщам от Косово. Бях пет дни там а, преди изборите точно. Имам един основен въпрос по отношение на Косово. Един е вече бе повдигнат от а, колегата. И подобно на колегата искам да разбера дали има някакъв напредък по признаването на Косово от пете държави членки, които не са го признали. Защото Европейския съюз с различните си институции, мисии и така нататък. Няма обща позиция. И хората като че ли не разбират, че има един общ Европейски съюз, а не да се питат постоянно кой пречи. Тези пете, дето не ни признават ли? Или пък а, това, че Сърбия получава тласък за присъединяване, а пък ние не. И всякакви такива други въпроси, които хората могат да си зададат. И следващия въпрос е свързан с либерализирането на визовия, визовия режим. Босна, Албания от 15 декември са обект на такава либерализация. Единствените, които са извън това и се чувстват изолирани, са гражданите на Косово, където има огромен брой млади хора, които нямат право да пътуват без визи и да видят всъщност каква е тази прехвалена Европа. Това укрепва силите в Косово, което се забелязва и при партиите. Има партии, които са радикални в становищата си. И комисията, и съвета, доколкото разбирам определени държави членки даже, като че ли нямат никакво желание да започне диалога по визите, дори само да го започнат. Това много разочарова гражданите на Косово и има голяма опасност да уроним престижа си а, там Какво правите вие, за да убедите държавите членки, че Косово и гражданите на Косово могат да започнат такъв диалог за визи сега? Е, разбира се, че не визирам днес или утре, но все пак в кратки срокове. Втория ми въпрос е свързан с Черна гора. Там има доста проблеми с приватизацията, в енергетиката. Имате ли безпокойства по този въпрос? Ако имате, какво правите по въпроса? Знаете, че правителството в Черна гора е, меко казано, е непрозрачно по такива въпроси? Е, какво ще направите, за да увеличите прозрачността по въпросите на приватизацията? Какво знаете по въпроса и какво правите, за да има по-малко корупция и по-голяма прозрачност в Черна гора? Благодаря, госпожо Лунача, казва председателя. И сега господин Танък. Господин министър, аз съм докладчик за Черна гора. Нямаше обаче да говоря за Черна гора, тъй като там няма много спорни моменти. Даже се радвам, че се занимавам в Черна гора, а не с другите защото там нещата като че ли са по-лесни. Надявам се госпожа Лунчек да влезе, из... да направи предложения за изменения, но съм съгласен с това, което каза тя за а, приватизацията. От една страна приветствам факта, че приватизират а, сектори, които до сега бяха държавни. Моят въпрос е по-общ след Лисабонския договор. Искам да се видя как изглеждат нещата на практика, как председателството, което се сменя, е сега под шапката на новия върховен представител и заместник председател на комисията и постоянния представител на съвета, господин Ван Ромпой, който също е бългиец като вас. Та, каква е ролята на всеки един от компонентите? Добре ли работят и каква е ролята на председателството, което всъщност вие сте последните представители на едно външно а, министерство на това председателство, а, което ще се занимава, защото след това от до година Европейската служба за външни дейности е тази, която ще извършва дипломатическите дейности като постоянен представител. Няма да а, имаме 6-месечно председателство. Благодаря. Господин Касолидис. You, uh, minister, persistent... Господин министър, постоянно в пресата пише, че сте един честен а, медиатор между Кипър и Турция. Опитвате се да намерите решение на въпросите, свързани с протокола от Анкара и отваряне на някои глави. Може ли да информирате нашата комисия какви са вашите усилия? Ако не можете обаче, иска ми се да ни дадете гаранции, че това, което сте записали, а то е ратифициране на протокола от Анкара без а, дискриминационни мерки, е част от а, това, което предвиждате. Благодаря, господин Касолидис. Дам думата на господин на министъра. Десет оратори, много въпроси. To... Ще се опитам да не бъде изморителен, а изчерпателен. Имаше някои бележки, които бяха предназначени да из... окажат влияние и да ни накарат да се вслушаме в някои послания. Доколкото е възможно, ще се опитам да дам отговори на някои от поставените въпроси. Господин Салафранка започна с някои от последните събития при гласуването в ООН. И това е въпрос, който е малко по-отдалечен от въпроса за разширяването. Лисабонският договор ни поставя в позиция, за да можем да говорим повече а, с един глас. А, и това трябва да е възможно на практика. Господин Салафранка също говори за умора от разширяване. Цялата философия на ротационното председателство отчита това. Ние имаме много практически подход в ротационното председателство. Ние се фокусираме върху 31 декември 2010. Декларациите са безполезни, ако няма последващи конкретни действия. Ето защо ние искаме влака да продължи да се движи. Процесът трябва да е да дава равнопоставеност на, на всички. Ние гледаме сериозно на страните кандидатки, но все пак те се оценяват на базата на техните а, достоинства. Това се повтаря непрекъснато, че процесът не се базира на определени срокове, кога какво ще се направи. Не е като студента да пита кога ще се получи дипломата или кога ще са ми изпитите. Това може да се го позволите като студент, но резултатът а, ми ще зависи от това, което а, правите, а, за да може да приемете достиженията на правото на Европейския съюз. И така ние искаме да вървим напред ние не искаме да стопираме или да блокираме нещата, или да стигаме до застой, съвсем не. Ние искаме нещата да вървят, но не трябва да се основаваме единствено на календара. Госпожа Флотре каза, че контекстът е малко неблагоприятен предвид на економическата криза и тя има право Процесът на разширяването, както ясно заявихме, се разглежда от мнозина като заплаха, но това не трябва да е така, защото разширяването създава и много възможности за Европа и трябва да имаме коража да го заявим. Важно е какво е посланието, което се отправя към колегите в съвета. Вие дадохте примери. Вие споменахте и Турция. Това, което трябва да кажем на колегите, 26-тимата колеги от съвета, така както направих през последните месеци, разговарях с представители на религиозните общности, на движението за защита на правата на човека с различни економически е, групи, които не са непременно свързани с правителството, а понякога са доста критични към правителството. Всички тези източници казват, че в Турция са постигнати доста неща благодарение именно на европейската перспектива. И те ни казват, нека Европа да ни обръща гръб на Турция. Нашето общество се променя благодарение на шанса на европейската перспектива, която има страната. Относно това дали са се свършили работата по глава 8, нещата опират до прилагането. Не е достатъчно нещо да се приеме на хартия, то трябва да се приложи на практика. Въпросът, който поставям непрекъснато, е не само да се приеме устежението на правото на Европейския съюз, а, а и да се прилага на практика. Относно процеса на обединение на Кипър, аз се опитах да го кажа и в встъпителното си изказване. Аз сериозно работя по задачите, които ми бяха възложени. Аз не искам да замествам ООН в един процес, който върви отдавна. Моята задача беше да видя по какъв начин в рамките на 6 месеца нашето председателство да постигнем напредък по разширяването. Знаем добре, че проблемите между Република Кипър и Турция са нещо важно, за да може да бъде създадена нужната среда, която да позволи постигането на предък. Аз съм бил в Никозия, разговарял съм с президента и се опитвам да разбера динамиката на проблема и на евентуалните решения, които бяха представени. Но за да разбера по какъв начин да движа напред процеса на интеграция, изискваше да съм фокусиран, да не обърквам темите. Затова аз съм се фокусирал върху това какви глави могат да бъдат отворени в процеса на разширяване за Турция. Главите, които не са политически блокирани, са вече толкова малко, че дори ако Белгийското председателство се умее да отвори нова глава за преговорите, което би било нещо добро, съществуващите вече е, оставащите глави ще бъдат съвсем малко и ще е необходим нов стимул. Един от елементите, който може да създаде по-добра атмосфера, е решаването на проблема с острова или пък, както вие споменахте, пълното прилагане на протокола от Анкара. Аз говоря по тези въпроси с оглед на това да предвижа напред отварянето на нови глави. Аз не съм била твърд, бил твърде амбициозен да се представям като друг представител на ООН. Мисля, че всеки има своите задължения, въпреки че аз съм в е, непрекъснат контакт с тези, които имат е, тези отговорности. За Охридското споразумение, то е от е, жизнена важност, то има за цел да намали напрежението и да сложи край на насилието. Предвид на важността на това споразумение, с Европейската комисия, с която аз се солидаризирам, е, че правителството трябва да направи повече за процеса на децентрализация и да гарантира повече прозрачност на финансирането на местните администрации. И така ние сме определили редица елементи, които все още будят тревога. По въпроса за Босна и Херцеговина ще бъда много предпазлив, тъй като, честно казано, когато говорим за Босна и е, Херцеговина на 14 декември, целта ще бъде да отправим положителен сигнал, положителни послания и да заявим, е, че тази част на света е също част от Европа, но че остава да се свърши още много работа. И не на 14 декември ще бъде констатирано постигането на сериозен напредък. Също се отнася и за Косово. Аз обсъдих някои от тези държави в началото. И ясно е, и това беше подчертано и при срещата с външните работи, министрите на външните работи в Сараево по време на Испанското председателство. Искахме да отправим на тази среща посланието, че всички страни от тази част на, на света са част от Европа, но не можем да дадем график за това, кога ще се присъединят към Европейския съюз. Остава да се свърши много работа и ние само можем да ги насърчаем. Относно въпроса за признаването. Аз нямам никаква информация, която значително да променя ситуацията. Знаете, че от 27-те страни, 5 не са признали статута на Косово. Господин Салафранка, за... Салафранка запита дали Лисабон действително ни дава възможност да, да говорим с един глас. Да, от време на време това е така. С а, резолюцията за Сърбия на ОНЕ, ние можахме да говорим в един глас всичките 27 държави членки, независимо от факта, че пет от тези страни не признават статута на Косово, докато останалите 22 го признават. Така че ние можем да говорим с един глас, но не мога да кажа, че има някаква промяна в нагласите по въпроса сред петте страни, които все още не са признали статута на Косово. Колко глави ще можем да отворим в преговорите с Харватия? Беше другия въпрос. Вие трябва да разбирате каква е моята роля. Аз съм един честен посредник и за това целта ми е не да определям линията, а да направя всичко възможно да се постигне консенсус. Разбира се, ние много а, интензивно ще преговаряме поне по три глави и се надяваме да бъде постигнат действителен напредък. Вторият въпрос по Харватия беше дали считам, че до края на председателството на Унгария процеса за присъединяване на Харвания ще приключи. Аз не искам да налагам срокове, каквито не исках да ми се налагат на мен. Не искам да налагам такива на моя приемник. Но трябва да бъдем реалисти и мисля, че хората, които са на отговорни позиции в Харватия, също проявяват отговорност в това отношение. Най-ентусиазираните държави членки искат да се приеме по-ранна дата, отколкото дори тази, която се иска от хърватска страна, защото харватите са наясно, че трябва да се свърши още работа, че трябва да се направят някои жертви, например по глава конкуренция. Става дума тук за закриване на предприятия, за преустановяване на държавните помощи, става дума за загуба на работни места. Тези усилия не са толкова лесни и аз искам да поздравя хрватското правителство, което съвсем реалистично казва нещата на гражданите на, Хърватия и не прави прекалени обещания за да знаят хората какво трябва да бъде направено, за да се стигне а, до края. Ja, zeg maar wat het probleem is. Ja, ja, ja, ja, dat weet ik. Diplomats want to protect me against myself. Да, виждам, че дипломатите искат да ме защитят само от, от самия мен. Аз съм направил грешка, говорейки за бивше Югославска република Македония. Записал съм си нещо друго, но вие чухте точно какво ви казах. Виждам, че се смеете. Това е добър знак. Мисля, че всички вие, които казвате, че има известно нетърпение да се види постигане на напредък по решаването на въпроса с името. Това действително е въпрос, по който мнозина са съгласни. Някой запита дали оказваме натиск. Да, правим го, но правим това симетрично. Постигането на споразумение винаги изисква усилия от двете страни. Необходими са двама души, за да танцуват танго. Ние полагаме усилия да се постигне споразумение по въпроса за името, но още по-важно за нас, поне от гледна точка на ротационното председателство и за самия мен, е да имаме предвид факта, че дори ако се реши проблема с името, ще остане да се свърши още много работа, за да бъде прието правото на Европейския съюз. и а, необходимо е да се постигне а, сближаване с законодателство на Европейския съюз. Това е нещо, което подчертавам непрекъснато. Понякога хората казват всички тези жертви, които правим, всички тези неща, които изпълняваме, а, все пак те са и за вашите хора, за, ваш, за вашите граждани защото те също се облагодетелстват от по-голямата прозрачност, от това, че ще се спазва върховенството на закона и прочее. За това сближаването с законодателство на Европейския съюз означава напредък за съответната страна. Съгласен съм с всички вас, които говорихте за помощ, за осигуряване на техническа експертиза за възприемане правото на Европейския съюз. И ние правим това. Не навлизам в големи подробности, защото комисаря Фюлер се занимава с осигуряването на такава помощ. Имаше накрая зададен много добър въпрос за това как да бъдат интегрирани усилията на различните източници на власт в Европейския съюз в процеса на разширяване. Някой запита също дали за последен път ротационното председателство ще обсъжда въпроса за разширяването. Разбира се, че не. Погрешно е да се мисли, че един ден това ще бъде въпрос, който се а, разглежда само от Европейската служба за външни отношения. Това е въпрос, който е междуправителствен и за това на политическо ниво ротационното председателство ще търси консенсус между държавите членки за приемане в Европейския съюз на страните кандидатки. По въпроса дали сме в тесен контакт с Европейската комисия, отговарям да. Дали сме в контакт с всички източници на влияние, на власт в Европейския съюз. Отговорът също е утвърдителен, но въпросът за разширяването ще остане в отговорностите на ротационното председателство. Господин Корнелиус постави няколко доста интересни въпроса за наследството и за посланието, което се отправя в рамките на тройката председателство. По въпроса как да се комуникира с държавите членки трябва да подчертаем, че за държавите членки е трудно да отправят посланието, то да достигне до адресатите. I think, and I speak as a, as a national Тук говоря аз като национален политик, е една от големите трагедии на европейския проект. И тук не става дума само за разширяването. Една от големите трагедии е, че националните политици привикнаха към намирането на лесен изход. Когато искат да отправят а, а, отрицателни послания към хората, те казват, че е виновна Европа. Когато искат а, да кажат нещо хубаво, те застават пред светлината на прожекторите и казах, аз постигнах това или онова. Мисля, че начина по който националните политици говорят за Европейския съюз е от особена важност, за да се обедини, убеди общественото мнение в нещата, които вършим. Поставянето на акцент върху възможностите, които представлява разширяването, е въпрос, който изисква участието на националните политици. Казва се също, че народно населението се увеличава. Това също е добър аргумент, но няма да кажа, че утре това ще стане реалност. За Косово. В моето встъпление аз ясно подчертах, че ние работим по диалог за либерализация на визите, визите за Косово и за постигане на търговско споразумение между Европейския съюз и Косово. Това е явен сигнал от Европейския съюз, че гледаме сериозно на съдбата на Косово и на неговите граждани и че ще продължим в посоката, която вие очертахте. Yes, the last question is a... И така, последният въпрос. Аз няма да информирам вашата комисия за моите усилия за прилагане на протокола от Анкара. Вие във вашия въпрос посочихте, че това няма да бъде поетапен процес, но трябва да бъде реален. Но позволете ми да не се съглася с а, това. Доста често в а, политиката реалните стъпки са наложителни, за да бъде създадено доверие. Промяната в посоката на дискусиите често се базира именно на логика, основана на малките стъпки. Благодаря. Э, Благодаря много. Много полезна среща и много интересна. Мисля, че колегите са много благодарни за вашата честност и точност, с която за толкова кратко време отговорихте на толкова много въпроси. Благодарим ви, че дойдохте при нас. Искаме редовно да ви виждаме сред нас, така че да се запазва и поддържа контакта с председателството. Някои неща се променят за съвета след Лисабонския договор, но има и неща, които се запазват и са валидни в бъдеще. Благодаря ви и до скоро! Bene, allora siccome abbiamo qualche minuto, pochi minuti di anticipo sulle ore, l'ora, l'ora prevista per l'inizio delle votazioni. Svrcihme малко по-рано. Началото на гласуването е обявено за 16.30. Вчера не бе възможност да проведем дебата по точки 4 и 5 докладите на господин Качин. Ще дам думата на господин а, докладчика за да а, навакса времето от вчера до 16.30. Имате думата. Благодаря ви, господин председател Албертини. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички останали колеги за е, ценните идеи. Заедно с докладчиците в Сянка успяхме да излезем с 18 компромисни изменения, които ще включат около една трета, дори малко повече от първоначалните. Това е много важен момент за интегрирането на Западните Балкани. Хрватска е на път да приключи своите преговори. Черна гора идния месец ще стане страна кандидатка. Извинете, този месец поправя се оратора. Това е много положително развитие в региона създава известен тласък и Сърбия трябва да се възползва от него. Както каза един от колегите, резолюцията по този въпрос ще бъде най-положителната до момента. Надявам се тя да отбележи началото на по-бързи реформи в Сърбия и това да завърши с членство на Сърбия в Европейския съюз на министър-председателя Цветкович беше даден съответния списък с въпроси и сега по него те би трябвало да могат да се придвижат напред по отношение на диалога с Прищина и съответно сътрудничеството с Международния наказателен съд. Сръбските власти вземат сериозно тези въпроси и се надявам да, си, да, да видим наистина голям прогрес в бъдеще що се отнася до ратифицирането на споразумението за стабилизиране и асоцииране. Не бива да забравяте колко е важно то за присъединяването на страните от Западните Балкани. То дава възможност и на Европейския съюз, и на страните кандидатки да имат една рамка за развитието, което пък от своя страна допринася за стабилността на региона. По този начин присъединяването вече е нещо обозримо. Националното събрание на Сърбия през 2008 година одобри това споразумение, получихме гласовете на две опозиционни партии и така управляващата коалиция имаше мнозинство. За съжаление, Сърбия обаче не сътрудничи достатъчно с Международния съд и за това чак през юни тази година започнаха разговорите. 11 национални парламента всъщност ратифицираха протокола, извинете споразумението, призовавам останалите страни да направят същото. Ролята на Европейския парламент е много важна в процеса на страните кандидатки. Нашата работа се гледа под лупа. Подписвайки споразумението, ние в Европейския парламент ще насърчим Сърбия да предприеме всички необходими мерки за да няма забавяне, като е необходимо също така и държавите членки да го подкрепят. Трябва също така да се сътрудничи с главния прокурор на Международния съд, както и да има напредък в много други сектори в Сърбия. Благодаря ви за вниманието. Готов съм да отговоря на въпроси по измененията. Grazie onorevole Cacin. Eh, abbiamo благодаря, господин Качин. Имаме време за три едноминутни изказвания. Госпожа Копа. Благодаря. Първо искам да поздравя докладчика, господин Качин, за положителния доклад на Сърбия. Той изпраща ясно послание за европейската перспектива на страната. Искам да му благодаря за конструктивните предложения, свързани с компромисните изменения. Нашата група смята, че ние трябва да изпратим ясно послание към Сърбия за целия и напредък, но и да подчертаем съвсем честно какви са проблемите, които все още не са разрешени. Бих искал да спомена две неща. Първо, Международния съд. Подкрепяме позицията на докладчика което е записано и заключенията на съвета от октомври. И най-убедителното доказателство за сътрудничество ще бъде задържане. Е, надяваме следващата седмица да чуем доклада на Брамет. Следващата точка е Косово. Е, това не е доклад за Косово, зная. Е, знаем, че Косово е един разделителен момент за нашата комисия. За това Не трябва да изпращаме такива послания, които носят разделение в доклада за Сърбия. Затова ние искаме трето и четвърто изменение, които са компромисни изменения, да бъдат включени и няма да подкрепим други изменения за Косово. Освен това, призваваме другите групи да направят същото. Накрая искаме да благодарим на докладчика и казвам, че е много важно да се изпрати един много общо силно послание. Благодаря ви. Онореволе Корнелисен, un минуто. Благодаря, казва председателя. Госпожа Корнелисен има думата. Благодаря. Високо ценя работата на господин Качин особено работата с нас, докладчиците в сянка, компромисните изменения. Мисля, че добри неща направихме. Исках да говоря за Международния наказателен съд. Не защото съм холандка, а защото съм говорител за Бозния от моята група. Мисля, че е изключително важно Европейският парламент много твърдо да говори по тази тема с Сърбия. Млади чихачи трябва да бъдат заловени не само заради самата Сърбия, където много хора разглеждат себе си като жертви на войната, е, без да се опитат да постигнат е, някакво помирение с миналото, но това е важно и за Босна. 775 жертви от геноцида тази година бяха положени в гробове, така че трябва да бъдат заловени извършителите – Последният доклад на Брамич от юли беше много критичен и нямаме причина, поради която да смятаме, че, че следващия доклад няма да бъде дори още по-критичен. Не бива да забравяме, че Международният наказателен съд има още две години работа и пълното сътрудничество е един от критериите, за това трябва да бъдем твърди. По петото компромисно изменение. Това го обсъждахме много подробно за станието на докладчиците в Сянка. Повечето групи решиха, че трябва да се извади думите the most. Така че само залавянето и екстрадирането на останалите двама бегалци, изпращането им в Хага, може да се смята за убедително доказателство за пълно сътрудничество. Та ще гласуваме разделно, доколкото разбрах, за тези думи the most и за това ви призовавам да не ги включваме и да има нова формулировка, когато дойде, може би, доклада на Брамич, за да направим още по-твърд текста. Благодаря. Господин Шопфлин. И така стигаме до края. Благодаря. Съвсем накратко. Докладът е много добър. Компромисите са добри. Работихме много усилено по тях. Поздравявам а, колегата. Съгласен съм с всичко казано до тук. Почти изцяло. Allora possiamo procedere alle operazioni di voto. Eh. Чудесно. Нека сега да гласуваме. Моля да сложите картите си в машините за гласуване. И сега ще гласуваме за предложението за резолюция за европейската интеграция на Сърбия. Първи параграф 19 изменение за. Всъщност гласуваме стигане на ръка. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 Осно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22. Осно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминавам към втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Преминавам към 36-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 41 изменение. Това е разделено гласуване. Две части. Първа част. 41 за. Против въздържали се, приема се. Втората част на 41-во изменение а, има желание за проверка. Пак ще гласуваме по, първо, по първата част на 41-во, така че електронна проверка. Моля, гласувайте. 48 гласували, 47 извинете. Прекратете гласуването. 24 за, 23 против ли някой, който да не си носи картата за гласуване и да каже как е гласувал, ако не си носи картата? Добре, приема се. И нези, които са за. А, извинете, не си нося картата. Е, аз съм против. Добре, казва председателят. За. За. Първа част на 41 за. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Не, не, не, не. Онези, които не си носят а, картите за гласуване, показват. Останалите гласуват. 24 за, 23 против. Тези, които нямат карти, да гласуват за. Четирима, доколкото виждам, са за. Е, голямо объркване настана пак. Хайде отново да започнем. И така, гласуваме електронно по първата част на 41-во изменение. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. 52. Не. Прекратете гласуването. Момент. онези, които не са могли да гласуват, защото не си носят картите, сега те да вдигнат само ръце. Господин Танък иска да каже нещо. Не искам да подозирам никого, но не знаем машините работят ли или не работят. Хайде да вдигнем всички ръце и да се преброим. Мисля, че така ще бъде единствения справедлив и честен начин да го прогласуваме. Може някой без да разбере да гласува два пъти, каза господин Танък, председателят. Несъмнено. Някои колеги може да искат дори да гласуват два пъти и обективно това би било възможно. Може. Що не? Някой може пък да иска малко така да гласува. Аз обаче вярвам на това, което се случва. И разбирам какво казвате. Нямам нищо против казаното от вас. Така че, хайде сега да гласуваме за дигане на ръка. Високо вдигане ръка. Ще отнеме време да броим. 41, първа част. За. Моля, гласувайте с дигане на ръка. Тените le mani alzate perché devono essere contate. И не ги пускайте долу, защото трябва да ви преброим. Казино. Allora, adesso facciamo i contrari. Кой е против сега? По първата част на изменение 41. non passa. Va bene, decade, siamo pari, 27 a 27. Decade. 27 на 27. След това преминаваме към втората част. Кой е за втората част на изменение 41? Не, коригира се председателят. Втората част по нея не се гласува. Сега е, само изменение едно, устно изменение едно. Кой е за? Против? И така, приема се това устно изменение едно. Продължаваме с 51. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част на 51. Кой е за? Госпожа Луначек. Много се извинявам, но по 41 пак. Какво стана с 41, моля ви? Какво се случи? Само да обясните какво се случи. Алора, eh, l'emendamento 41 е... По е, 41 знаем, че е разделено на две части. По първата част имахме 27 за, 27 против, значи не мина. По втората част не гласувахме. Да, и сега гласуваме по първата част на 51. Всъщност, първата мина, значи по втората. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 52 за. Против. Въздържали се, приема се. Социалистите молят за думата. Не, Всъщност електронна проверка на 52. Откривам гласуването. Гласуването приключи. 31 за, 24 против, приема се. 53 кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. По него гласуваме разделно. По искане, внесено от началото, по първата част на компромис 5, кой е за? Извинете. Целият текст с изключение на The Most се гласува. Разделно гласуване. И така. Компромис 5. По първата част, изключение на думите Most. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. След това втора част. За. Против. А, приема се, според мен. Но не съм сигурен. Втората част. Много ви моля, не съм ви дал думата. Не можете просто да взимате думата и да почвате да говорите без да съм ви дал думата, не съм ви видял. Не може просто така, защото става хаос. Втора част. Как гласувахте? Електронна проверка, моля. По втората част, господин Танок. Yes. В списъка за гласуване, поне не в моя, не знам как е за другите, можете ли да кажете, ако искате да използваме думата most, как трябва да гласуваме. Може ли този, който е направил предложението за изменение или някой от секретарията да ни каже по какъв начин трябва да гласуваме, ако искаме да запазим думата most? Получихме изменение от зелените да гласуваме по целия компромис 5, с изключение на The Most for Convincing Evidence. Гласувахме първата част, т.е. целият текст без думите The Most преди Convincing Evidence, Good Cooperation и така нататък. Втората част сега включва гласуване на тези думи The most for convincing evidence. Така че те да влязат отново в текста. Ако искате да запазите целият компромис 5, можете да гласувате положително и за втората част. И така, втора част на компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това продължаваме с компромис 6. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 71 кой е за, против, въздържали се, приема се. 72 разделно гласуване, първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74, първа част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, за? Против, въздържали се, приема се. След това 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, социалистите по, 7, по 76 иска се електронно гласуване. Откривам гласуването. Гласуването приключи. 32 против, 22 за, отхвърля се. 77 кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 78 кой е за? Против. Въздържали се. От... Отхвърля се. Компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След това продължаваме с компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След това 90 не, 89, разделено на 2. Кой е за първата част? Въздържали се? Приема се. Втора част за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10 за? Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с, 9, с компромис 11 за? Против?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 107 на две части. Първа част, кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част на 107 за, против, въздържали се. Не знам. Не съм сигурен. Електронна проверка. На втората част от 107. Откривам гласуването. Вотът приключи. 17 против, 37 за. Приема се. 108. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 за Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 124. Кой е за? Против. Момент. Не. Коригира се председателят. Всъщност компромис 14 гласуваме сега. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Компромис 15, кой е за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 135 за, против. Електронна проверка по 135.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 Гласуването приключи. 31 гласа за, 24 против. Приема се. 144. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Тогава продължаваме 149 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се 155 за. Разделно гласуване, първа, първа част гласуваме. За, против, въздържали се, приема се втора част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се 157 за, против, въздържали се, приема се 158 устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 159 устно изменение за, против, въздържали се, приема се 160, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това изменения 11 за, против, въздържали се. 13 за, против. Не стана ясно. Електронна проверка. По 13. Откривам гласуването. Гласуването приключи. 40 за, 17 против. Значи някои просто не са си вдигнали добре ръката. Приема се. 14. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 след това. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 18 на две части. За първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се не стана ясно. Поглеждам координаторите. Прието е, нали? Значи компромис 18. А искате електронна проверка. Добре, за втората част на 18 гласуваме по електронен път. Откривам гласуването. 18-то изменение, втора част. Гласуването приключи. 38 за, 15 против. Просто трябва добре да си вдигате ръцете, иначе не се вижда нищо. Компромис 18. За, против, въздържали се, приема се. След това продължаваме с 3 на две части. Кой е за първа част? Против. Въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 10, кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по целия текст. Откривам електронно гласуване. Гласуването приключи. 51, 51 гласа за, 3 против, 2 въздържали се. Поздравления към докладчика. Приема се с голямо мнозинство. Сега имаме едно гласуване по препоръка от господин Кацин. Кой е за? По електронен път ще направим това гласуване. Гласуваме. Електронна проверка. Гласуването приключи. 51 гласа за, няма против и двама въздържали се. Много голямо мнозинство. Поздравления за докладчика. И така, ще направим кратка пауза, 6 минути. И след това при закрити врати продължаваме в 17 часа ще се срещнем с Маркус Едерър. Унези, които няма да участват в заседанието, моля да напуснат залата.